Nehmen Sie den Hammer. Also meine sehr geehrten Damen und Herren. Уважаеми госпожи и господа, надявам се да сте успели да си починете през лятото и с нови сили да започваме работа. Сега днес ще гласуваме за бюджета, след което ни предстои дискусия за въздушното пространство. Има изключително много желащи да се изкажат. Виждате колко е пълна залата. Първо по дневния ред. Приема ли се дневния ред или някой има забележки? Няма забележки. Протокол от последното заседание, мисля, че сте го получили всички. Ако нямате възражения, ще го считаме и него за прият. Не виждам да има възражения. Решенията на координаторите от 22 юли също ви бяха изпратени. Ако имате е, бележки, коментари, трябва да ги е, предадете днес до 15 часа. В противен случай протоколът за заседанието на координаторите също ще се счита за прият. Е, преминаваме към гласуването на доклада на Робърт Зиле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

И продължава ли да има проблеми? Или всичко е наред? Извадете картата и пробвайте още веднъж. Сега получава ли се? Да, чудесно. И при вас ли се получава? Hm? haben wer organisiert denn das? Das müssten eigentlich die Universitätsvertreter machen.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 Гласуваме първо а, изменение 6624. За. Против? Въздържали се? Мисля, че се приема. 6623 е оттеглено. 6625 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6629 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Начало на гласуването. Кой не може да гласува електронно, кой не си носи. Сега получава ли се при всички? Добре, значи навсякъде работят апаратите, кой е за? Моля, гласувайте. един от социалистите и демократите гласува повече. Сега всичко е наред. Прекратете гласуването. 34 гласа за. Приема се. Следващото изменение е 6649 за. Против? Въздържали се? Приема се. Следващите падат. 6650 е следващото изменение. 05 и 31 заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6627 с устно изменение. Има ли възражение срещу това устно изменение? Няма. За. Против. Въздържали се? Мисля, че трябва да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 24 гласа за, 22 против, няма въздържали се, приема се. 6651 за. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото пада. 6632 и 6667. Не, поправя се председателя. 6652 е следващото изменение. За? Против? Въздържали се? Да проверим. Щом искате да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А, имаше нужда от проверката, наистина. 6653. 7 и 6632 са идентични. Защо не гласувахме за тях? 6651 гласувахме. Защо? Защо не гласувахме за 6632? и 6667. Защото 6651 се прие. Поради тази причина 6606 е, и останалите паднаха. They say Моля с микрофон. Шест, шест, нула, шест, пада. шест, седем. трябва да се гласуват. Според мен те не падат. Защо пише, че са съвместими? Защото трите изменения са, вървят заедно, тъй като са идентични, а 6651 се прие. Продължаваме нататък. 66. Ще гласуваме сега. За. Против? Въздържали се? Приема се. 6608 и следващите падат. 6628 с устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Няма. Нека тогава да гласуваме за. Против? Въздържали се? Приема се. 6654. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шест, шест, пет, пет. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6611. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6612. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Начало на гласуването. От ЕНП два, двама души гласуват повече. Сега бройката е точна, така че моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 6665. За? Против? Въздържали се? Приема се. 6613 пада. 66 6602 за против въздържали се приема се Другите падат. 6657 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6658 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6659 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6659. 6617 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Предполагам, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. От НП един гласува повече. Струва се да опитате, но ние следим. Прекратете гласуването. Приема се. 6643. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6601. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6618 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 6626 за. Против? Въздържали се? Приема се. 6660 за. Против? Въздържали се? Приема се. 6661 за. Против? Въздържали се? Приема се. 6662 за. Против. Въздържали се? Приема се. 6663 за. Против. Въздържали се? Приема се. 6664 за. Против. Въздържали се? Приема се. 6603. За? Против? Въздържали се? Приема се. 6678. За? Против? Въздържали се? Приема се. Следват е, и е, измененията към проекто, становище, към проекто становището. Е, изменение първо за. Против? Въздържали се? Приема се.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 Все още един повече. Все още. Сега вече, добре. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 12. За. За. Против. Въздържали се? Да проверим. 12. Моля, гласувайте. Прекрет. Стоп, стоп. Още веднъж от НП пак има един повече. Моля, гласувайте. Непрекъснато опитвате. Изменение 12. Прекратете вече гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Приема се с голямо мнозинство, 41 гласа за, 4 против, 3 въздържали се. Благодаря на докладчика Робърт Зиле. Jetzt kommen wir zur nächsten Sitzung. Преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Da geht es um den Austausch der в която ще разменим мнение с е, експерти по въпросите на е, сигурността във въздуха. Добре дошли на господин Бренер, генерален директор на Контрол. Господин Салватор Шакитано, правилно ли го произнесох? Добре. Изпълнителен секретар на на Европейската конференция за гражданска авиация. Джан Карло Боно, добре дошъл също от ЯТА, Патрик Ки, изпълнителен директор от Европейската агенция за въздушна безопасност. Много се радвам, че сте сред нас. Радвам се, че сте участвате в дебата. Днес не ни стигат местата. Обръщам ви внимание, че разполагам с още едно помещение, в което може да слушате превода и да, ни, да следите заседанието на екран. Е, voorzitter, goedemorgen. Добро утро, господин председател. Бих искал да ви помоля за малко пояснение. Можете ли да ни кажете какво ще стане, какво ще се случва по тази точка от дневния ред? Питам ви, защото понякога организациите правят изложения с много картинки, понякога от час, така че можете ли да ни кажете колко време сте предвидили за организаторите и за участниците, за да знаем колко време можем да говорим по всяка подточка и колко време ще бъде предвидено за общата дискусия. Ние знаем, че това изслушване се провежда именно поради ам, нещастията, които се случиха с Malaysia Airlines. Така че много ви моля, кажете кой колко може да говори. Ще ви успокоя, ораторите няма да говорят всеки по един час, защото ако беше така, щяхме да планираме 4-часово заседание всеки от ораторите ще говори по 7 минути. След всеки оратор ще дадем думата на координаторите, а след това и на всички останалите. И изяснихме каква ще бъде процедурата. Сега ще дам думата на господин Бренер. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Комисията по транспорта на Европейския парламент, уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие, че съм тук и мога да допринеса за този важен дебат. Юроконтрол е европейската организация, която се занимава и отговаря за безопасността на въздухоплаването. Искам да ви представя мрежовия менеджер Джо Султана се занимава с това. Искам да го представя тук. Имам няколко, подготвил съм няколко слайда, които да, е, Eurocontrol е междуправителствена организация, гражданско-военна организация с 40 държави е, членки. Излизаме отвъд е, Европейския съюз, включваме и държави като Украина. Именно за това претендираме, че сме пан-европейска организация. Днес ще разгледаме ролята си, ролята на а, нашата роля на, на менеджер на мрежата е, регу, регламент 551 от 2001 година е, урежда безопасността на въздушния транспорт. Има и регламент от 2011 година, в, в, според който ние координирано отговаряме за всички планови дейности в мрежата. Мрежата подкрепя различните участници в въздушните операции да изпълняват задълженията си а, и да и, и поддържа а, субектите, които отговарят за катастрофите във въздушното пространство. Има европейск, има а, дизайн на мрежата, която управлява а, а, въздушното движение над Европа беше създадена структура след а, а, изригването на вулкана в Исландия също така има звено, което се занимава с предвиждането на метеорологични явления. Координират се реакциите на нещастия във въздушното пространство. Винаги сме се радвали на голяма подкрепа на Европейския парламент и също така виждаме голяма подкрепа от страна на Европейския парламент а, за да може да се постигне целта ни за единно европейско небе. Искам да ви благодаря за вашата подкрепа и да ви кажа, че тя наистина ще бъде много важна и за бъдеще. Сега ще се занимая с структурата на въздушното пространство, как тя се организира в Европа, тук виждате една графика, която много трудно се чете, защото там има много чер... линии. А, те а, посочват въздушните пътища в Европа. Това е структура между различните а, точки, а, различните а, дестинации. Това е много сложна структура, която дава възможност на полетите да бъдат максимално преки, но също така дава редица възможности за пътуването от точка А до точка Б. И тук давам един пример за маршрута Лондон-Истанбул. Има различни възможности и потребители избира кой а, маршрут ще избере. Това се включва в плана на полета, там се включват номера на полета, излитане, кацане, дестинация, предпочитан маршрут и този план трябва да се представи на ръководителя на мрежата, който трябва да установи дали планът отговаря на всякакви наложени ограничения, които могат да бъдат постоянни, а други времени Някои маршрути може да бъдат предвидени за определени цели, може да има временни възможности, е, е, временни промени, като например затваряне на определени писти и така нататък. Е, авиооператорите имат свобода да изберат съответния маршрут, говоря също така, да, от името и на ИАТА авиолинията определя времето, трафик, разхода на гориво, въздушния трафик и разбира се всякакви аспекти свързани с безопасността. Това се прави не в две, а в три измерения. Тук можете да видите и третото измерение. Обикновено а, реактивните самолети летят между 30 000 и 40 000 фута, това е 9 до 14 000 километра. Тоест, трябва нивата да бъдат разделени поне с 1000 фута или 200 метра. Много често обаче няма най-добрия най-добрата възможност, защото въздушни пътища могат да бъдат затворени по различни причини, да кажем, по военно обучение. Съответната държава има отговорността да оцени дали нейна, нейното въздушно пространство е безопасно, кои а, въздушни пътища са отворени на каква височина. Ние е, в Европейската а, конференция а, обсъждаме тази правна рамка. И сега връщайки се към третото измерение – може някои маршрути да бъдат затворени на определено равнище, но да бъдат отворени на а, друго равнище, да кажем в зелената част може да са затворени, но на друго а, равнище да бъдат отворени. Ако конкретна част на маршрута е временно затворена, държавата, съответната държава, трябва да изпрати уведомление и да предостави навременна информация на всички държави и всички а, потребители на въздушното пространство. Всички тези данни се събират от цял свят, за да може да бъдат използвани от европейските потребители, от Eurocontrol. Събира се цялата информация от целия свят, след това тази информация се представя, представя предоставя в реално време на а, използващите а, въздушното пространство. Менеджера на мрежата при получава, разбира се, тези уведомления и е, това може да доведе евентуално до затваряне на някое летище. Ние фактически А, преценяваме дали самолета може да отиде и да кацне в, пристан... в летище, което е затворено. Това се обсъжда в работната група на ИКАО, в която ние участваме и ние разглеждаме как тази безопасна система може да бъде допълнително подобрена как се извършва анализа на риска и как всичко това може да бъде въведено в системата. Благодаря ви а, за а, възможността да ви представя обзор за това как се управлява системата. Vortrag und jetzt kommen wir zu Herrn Salvatore der ist der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 Giancarlo Buono von der Sie haben das Wort. Thank you, Mr. Chairman. Giancarlo Buono. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, добър ден. Благодаря за това, че поканихте Международната транспортна асоциация да ви запознае с процеса, който използва за планирането и обезопасяването на въздушните полети на определени е, пространства. За тези от вас, които не познават ИАТА, тя се намира в Монтрио. Тя е международен търговски орган, създаден през 1945 година. Днес представляваме над 240 въздухоплавателни линии по света, като обхващаме 93% от въздушния график, е, трафик по график. всяка въздухоплавателна линия трябва във всеки момент да спазва всички приложими стандарти. Трябва да се поддържа валидността на сертификата за летателна годност и за тази цел ние също спазваме определени изисквания. Няма да се спирам на всички приложими правила, списъкът е дълъг, но това, което е свързано с оценката на риска и оценката на безопасността, от октомври 2014 година всички въздухоплавателни линии в Европейския съюз ще трябва да разполагат с оценка на безопасността. Това е изискване по закон. Само след един месец ще изтече срокът за съобразяване с това законово задължение ние имаме е, следователно вече е, стандарт на ИКАО, който трябва да бъде въведен и в националното законодателство. Е, ИАТА е търговска асоциация, ние не сме регулативен орган, но имаме много строги изисквания за членство. Всеки, който иска да стане член на нашата организация, трябва да мине през много сериозни проверки и да притежава редица удостоверения. Едно от тях е сертификатът за оценка на риска във връзка с изискванията за безопасността. Е, ние настояваме всичките ни членове да разполагат с такава система. Що се отнася до нормативните изисквания за оценка на безопасността, те проистичат от националното законодателство и всеки е, въздушен превозвач във всяка държава е, е длъжен да спазва националното законодателство. Както подчертаха колегите преди мен, е, всяко решение – за откриване или закриване на въздушното пространство, както и отговорността за подаването на точна и навременна информация, лежи върху държавите членки. Е, международните организации не могат да преценят дали едно въздушно пространство ще бъде открито или закрито, дали до него ще има достъп или не. Ние можем само да получаваме информация в тази връзка. Как се извършва планирането на полетите? Планирането на полетите естествено почива върху информацията, с която разполагаме. Процедурите за планиране на полетите се одобряват от националните въздухоплавателни органи във всяка държава членка. На основата на, на личната официална информация се извършва това планиране. Е, може да бъде официална информация, например е, бележки от типа нотам, издадени от държави членки, така и неофициална информация, поступила по други канали. Необходимо е, е да се извършва е, на тази основа и оценката на риска, за да се види дали над определена територия на определена височина може е, да се лети. Много просто е да се вземе тогава решение. Над определена зона се лети или не се лети. Когато не се лети, нямате право да прелитате. И това, разбира се, е, се определя по процедура, която е одобрена от нашите компетентни органи. Много е, е елементарна процедурата. Всеки пилот я научава много рано в своята кариера. Е, първото изискване е безопасност. Ако определен маршрут не е безопасен, не летите по него. На второ място, изискването за редовност. Дали можете да стигнете на време, дали можете да заведете пътниците си там, където те са тръгнали. Третото изискване е изискването за економия. Може ли да се проведе полетът възможно най-економично? И на четвърто място се гледа за удобството на пътниците. Възможно е да е безопасно използването на един маршрут, обаче да не е много удобно за пътниците, например, защото има големи турбуленции. Тези критерии се преценяват в, от ръководствата на всяка въздухоплавателна компания, но окончателното решение, разбира се, всеки конкретен случай се взема от командира на полета. Както казаха колегите, след инцидента с малайзийския самолет и ИАТА участва в специалната работна група за безопасността. Тя е съвсем нова работна група, до сега е провела две заседания и очакваме резултат от работата и през едните няколко месеца. Но сме е, започнали работа вече по два проекта. Първият предполага анализ на начините по които може системата на бележки, съобщения, нотам да се използва за обмен на спешна неотложна информация. Вторият проект е за по-широкия обмен на тази информация. Всяка оценка на риска е толкова добра, колкото качеството на информацията, подадена на организацията, извършваща оценката. Е, стараем се да бъдем максимално полезни в специалната работна група, заедно с партньорите ни в тази зала, заедно с други търговски асоциации, с Международната асоциация на пилотите и с е, Фундацията за полетна безопасност. Е, в крайна сметка трябва сътрудничество и е необходимо заедно да направим тъй, защото една така или иначе безопасна система да стане още по-безопасна. Благодаря ви за представенето. Благодаря ви, че се придържахте към определеното време. Следващия оратор е Ки от Европейската агенция за авиационна безопасност. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми дами и господа. За мен е чест да направя това изложение пред вас и да участвам в този дебат. Имам редица слайдове, които ще ви, в които ще ви представя аз и ще подчертая паралела в различните дейности на АС, свързани с безопасността на самите самолети и на въздушните операции. ЕАС е независима организация, тя е, формира своите становища в, независимо от промишлеността, от държавите членки и е, европейските институции. Най-важното нещо тук е, че системата на ЕАСА се състои от три стълба. Вие, агенцията и държавите членки. Вие като европейските институции. Когато разглеждаме обхвата на дейностите на АСА, ние включваме всички сфери на въздухоплаването, където винаги имаме или ексклюзивна компетентност или споделена компетентност, по управлението на въздушния, въздушното движение. Да ви дам един пример какво правим ние в сферата на ам, въздухоплаването. Ние освидетелстваме всички самолети и всички части на самолетите за Европа. Имаме един механизъм за признаване с съответната организация на а, щатите. Ние освидетелстваме също така и Боингите и обратно федералната а, администрация също така освидетелства Airbus и онова, което ние правим като изменение на системата Airbus. Искам да спомена факта, че това е изключителна компетенция и ние сме единствените, които освидетелстват самолетите в Европа. За да се отговори на всички оперативни потребности, ние имаме система, която събира и анализира информацията свързана с безопасността и в критични ситуации, докладва конкретни дейности и даже извежда от употреба някои а, самолети. Това е една система, която работи много добре. Тя се основава на информацията а, на авиостроителите, когато работим по управлението на въздушния трафик. Това е споделена отговорност между ЕАС и държавите членки. Ние нямаме изключителна компетентност да освидетелстваме даден превозвач, но ние издаваме бюлетини, нещо, което ние наричаме бюлетини за безопасността на въздушното движение. През последните седмици и месеци пуснахме няколко а, бюлетина за безопасността, които които са свързани с безопасността на полетите в зони на конфликти, като Украина, Сирия, Либия, Афганистан и прочи. Това ролята на ЕАС все още е сравнително нова в сравнение с онова, което правим във връзка с сертифицирането на самолетите, трябва да постигнем по-добра обмяна на информация по безопасността. Системата работи добре, но ние смятаме, че тя може да бъде подобрена. И това се доказва от факта, че всички бюлетини за безопасност, които сме публикували, съдържат информация, която идва от американската администрация чрез нашето споразумение по въпросите за безопасността. И това, което може да се направи, което напълно отговаря на а, извършената работа на глобално равнище в ИКАО, е че ние смятаме, че а, трябва да се създаде система за предупреждение в Европа. Тази система трябва да се насочи към обмяна на информация, защото в крайна сметка трябва да се отчетат различните отговорности на различните участници в процеса. И ключът е доброто а, споделяне на информацията. Информацията трябва да бъде кодифицирана по някакъв начин, за да може да бъде квалифицирана тази информация. А, трябва също така да се се включи евроконтрол, за да се отчитат всички аспекти на събирането и разпространяването на информацията. И ние смятаме, че тъй като сме Европейска агенция по безопасността, ние може да играем важна роля в създаването на тази система за предупреждение. Ние разполагаме с средствата, които ще ни дадат възможност да информираме всички заинтересовани лица. Имаме средства и за критични ситуации и смятаме, че това е добра отправна точка за бъдещето. Искаме да ви предложим да ни помогнете вие и другите европейски институции, защото всичко това трябва да бъде извършено в под под формата на отлично сътрудничество, за да може да се изгради една система, трябва да се направи нещо на глобално равнище, а ние трябва да направим това, което е необходимо на европейско равнище, за да може пътниците и агенциите и авиолиниите да имат достъп до всяка информация, за да може тяхната работа да бъде безопасна. Благодаря ви. Благодаря за това изложение. Преди да дам думата на координаторите, ще дам думата на комисията на Нефио Алвин, директора на DG Move. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам да присъствам на първата среща на новата комисия по транспорт. Благодаря ви за това, тази възможност. Поздравявам ви за избирането ви за председател. А, много а, тъжна е днешната тема, особено като имаме предвид скорошните инциденти. А, имахме много тежко лято за а, авиацията, за нас и за всички а, колеги. А, станахме е, свидетели на още един въздушен инцидент в Мали, разбиването на самолета. Е, имаме един вулкан, който е на път да е, избухне и ще видим какво ще стане. Няма да повтарям това, което казах е, е, докладчиците в чудесните си презентациите и е, ще дам думата да преминем е, ще направя така, че да преминем по-бързо на въпросите, но все пак искам да кажа няколко важни за мен неща. Първо това важно нещо, което е, чухме, беше решението за задължението, което трябва да поемат е, държавите. Е, Салваторе е, направи препратка към е, Чикагската е, конвенция и това е централният елемент, около който ще работим. Второ, в е, действителност е, държавите може би няма да са в състояние да изпълнят тези е, задължения задължение. Е, проведоха се в е, ИКАО дискусия през е, август с цел да се създадат някакви насоки за изпълняване на изискванията и да се създаде платформа за дискусия. Но искам да почетая, че рискът ще се състои в това, че у тези държави, в които е най-вероятно да възникнат проблеми, няма да могат да изпълнят изискванията. Не говоря за а, Украина, за специфичния риск, който съществува там, говоря за системния риск, това да се а, случи. Трето, вие чухте от е, ИАТА е, за високите изисквания, които те сами си налагат, които те е, налагат на операторите, изисквания по отношение на оценката на риска а, с ясната директива а, може да се лети само ако рискът е приемлив. А, въпроса кога рискът е приемлив. Какво още може да направи Европейския съюз? Патрик и направи много е, интересни предложения. Струва си да ги обмислим. Е, споделям мнението на господин Бренер, че е, се нуждаем от по-добра обмяна на информация от страна на ЕАСА по отношение на изпълнението на изискванията и от страна на операторите. Това е също нещо, около което може да се обединим, около разпространението на информацията. И за целта може да се използва бюлетина за авиационна безопасност който вече се издава. Друго важно нещо е свързано с сигурността на пътниците. Мисля, че трябва да упражним натиск върху страните членки, за да могат те да използват цялата си компетентност, цялото си ноу-хау. Е, е, мисля, че ни е необходимо по-добро сътрудничество между е, страните членки и по-добър достъп на страните членки до разузнавателна и военна информация. Тази информация би могла да бъде е, използвана и аз съм предпазлив, казвайки това, заради инцидента в Русия. Тази информация би могла да се използва, за да могат операторите да избегнат е, е риска. Е, страните членки биха могли да забранят на авиолиниите да летят над определени е, е, райони. Това са различни забрани, които могат да бъдат наложени на национално равнище. И още една точка, която беше повдигната в ИКАО интересна а, за парламента е прозрачността по, а, към а, пътниците, прозрачността на информацията, която им се дава, информирането на пътниците за това над какви зони ще се лети, дали ще се лети над конфликтни зони. Това е много трудно да се направи. А, и това ще бъде много трудно. Знам какво ще ми кажат операторите. Това би могло да се направи, когато се закупува билет ако а, авиакомпанията реши да публикува такава а, информация, тя не бива да го прави в а, самолета, защото а, това няма да бъде добре за нея. И второ, каква е дефиницията на понятието конфликт на зона? Такава дефиниция няма. Очевидно, темата е, е, е чувствителна. Няма да ви отнемам повече време, господин председател. С удоволствие и интерес ще изслушам предстоящия дебат председателя. Добре, сега ще дам думата на координаторите по 4 минути ще дам на всеки, след което ще дам думата на останалите колеги, зависимо от това колко души поиска думата, по две или по три минути. За, Н, за НП Мариан е, Маринес. Мариан Маринеско. Mulțumesc și pentru organizarea acestei dezbateri. Е, е, благодаря, господин председател. Благодаря, че организирахте тази, този дебат. Искам да благодаря на изказалите си, които направиха своите изложения. Коментарът ми е, че чухме представяне на сегашната ситуация от гледна точка на процедури и отговорности. Аз мисля, че нямаше достатъчно обсъждане за това какво може да се направи, като си има предвид авиозлополуките, които се случиха през юли, които много ясно показват, че безопасността на полетите е основната отговорност на компаниите, които работят в тази сфера, нямахме, не сме имали достатъчно безопасност и това, което наблюдавахме, беше трагичен инцидент. Това е пример, че в Европейския съюз ние а, трябва да имаме координация на равнище Европейски съюз, а, да се координират въздухоплавателните дейности в Европа. За съжаление, всичко това се прави на равнище Европейски съюз. Според мен трябва да се зададе един много прост въпрос. Знаем какво се е случило, обаче след това трагично събитие не наблюдавахме координирано действие на институциите на Европейския съюз. Виждаме, че се подаваха информации от Руската федерация и от Украина, които бяха в конфликт и ние нямахме конкретна информация, която да бъде подадена от европейските институции относно инцидента. Следователно, въпросът ми е много прост и ясен. Какво да правим в бъдеще? Какво предлагате и съветвате да се прави от гледна точка на законодателни и процесуални марки, мерки, за да се предотврати подобна ситуация. Изключително важно е пътниците да знаят, че са в безопасност на борда на самолета, независимо от това дали летят над Европа, над Африка или над Азия. Какво правим ние, за да можем да а, избегнем подобен риск в бъдеще? Имам предвид в а, много близкото бъдеще. М- добре, а, а, да се каже, че евро, съответната държава членка отговаря за а, безопасността на полетите над нейната територия. Така е, е сега. Изпратили ли сте уведомление, че а, въз... авиолиниите трябва да осъзнават потенциални конфликти. Мисля, че това не е достатъчно. Мисля, че трябва да се направят конкретни предложения, особено от страна на комисията като се дадат на институциите много конкретни отговорности за събирането и съпоставянето на данните, за много конкретни решения, защото аз не разбирам как бихме могли да летим над конфликтни зони. Господин Брюнер каза, говори за възможностите да се облита по други маршрути. Аз лично смятам, че изобщо не трябва да се лети на такива зони, за да се избегне ситуацията. Благодаря. Благодаря, господин Маринеско, следващия координатор. Благодаря ви, колеги. През юли наистина се случи ужасна катастрофа. ние съчувстваме на всички, които загубиха близки и роднини в тази катастрофа. искам да се изкажа в пет точки. ще започна с един въпрос към всички оратори. Беше формирана международна група от експерти след катастрофите, на които станахме свидетели, която ще заседава през септември. И моя въпрос е а, до каква степен а, работихте заедно с тази международна а, е, експертна група. Един въпрос имам към господин Бренер от ИАСА. Тази година е, е, е имало смущение на въздушния трафик над е, Алпите, предизвикано от е, е, външни е, смущения. Моя въпрос е правилна ли е моята информация? А, и вярно ли е, че поради тази причина самолета на малазийските авиолини е станал невидим за а, радарите? А, още един специфичен въпрос имам към Евроконтрол. От началото на юли, ако правилно съм бил а, информиран, въздушното пространство на източна Украина вече е било затворено. А, до 23 000 фита, а, а МХ-17 е летял на 33 000 фита. Какви са полуките, които извличаме ние, които извличате вие от а, а, тази ситуация? Господин Ван Дален има думата сега. Благодаря, господин председател. En daar ben ik bijzonder dankbaar voor dat ik mag. Господин председател, днес е рожденият ми ден. И много се радвам, че имам възможност да го отпразнувам. Но 300-те пътници от МХ-17 никога вече няма да отбележат рождените си дни. И това е защото някакъв луд, притежаващ ракети, произволно е стрелял по самолет на гражданската авиация. Близо 300 души загинаха. 96 от тях бяха холандски граждани. Всички хора в моята страна познават поне един човек, който е загинал с падането на самолета. Невероятна трагедия е почти е невъзможно да бъдат идентифицирани останките на жертвите. Все още има такива останки на мястото на злополуката и се отказва достъп до това място на разследващите. Всъщност не се извършва надлежно системно разследване поради липсата на достъп. Това е невероятна катастрофа, невероятна трагедия за всички, които са били в самолета, за всички страни, които са изгубили свои граждани и за всички хора, изгубили свои роднини. Бяхме уведомени, че на 15, 16 и 17 юли Malaysian Airlines са дали своя план за безопасност на Евроконтрол. Планът за полета на 17 юли е бил одобрен. Единствено е било необходимо от е, полетно ниво 350 да се мине на полетно ниво 330. Тоест този полетен маршрут е бил одобрен от Евроконтрол. Имаше съобщение в медиите, в смисъл, че на 14 юли British Airways вече са решили да не извършват прелети над тази конкретна територия. Вярно ли е това? British Airways е, спрели ли са полетите още на 14 юли над Украина? Защо тази информация не е била споделена с другите оператори и какво е взел като изходна информация Евроконтрол, за да одобри е, полетния маршрут на МХ-17? Защо не сте се обърнали е, към другите оператори? Защо не се свързахте с British Airways е, да попитате защо са променили маршрута си, защо отказват да летят над украинска територия. Явно, че има някакви недостатъци в цялата система. Има някакъв огромен пропуск, който позволява да се губи информация. Ценна информация не стига от едните до другите членове на системата. Длъжни сме да направим така, че информацията да се споделя своевременно и пълноценно. Хората, които са имали нещастието да се качат на МХ-17, както казах, никога вече няма да празнуват рождените си дни и ние сме длъжни да предприемем мерки това да не се повтаря. Благодаря, господин Вандален, за този въпрос. Въпреки, че вие представихте рождения си ден в твърде негативен контекст, от името на комисията ви поднасям най-добри пожелания за него. Така стигаме до координатора на АЛДЕ, Гизине Майсна. Благодаря, господин председател. Имам един практичен въпрос. Ще може ли да получим презентациите, които ни бяха показани, защото те ще бъдат от полза не само на новите ни колеги, но и на всички, които се занимават с вид авиационна безопасност. А, знам, че няма проблем, просто исках да не бъда забравен. Господин Бренер, вие казахте, че плановете ще бъдат направени по възможно най-директния начин. А, не мога да не спомена единото европейско небе, което ще направи възможни повече директни полети и в тази връзка един въпрос. Когато имаме едино европейско небе и повече координация, няма ли да бъде добре едновременно с това да гарантираме безопасността на полетите в Европа? Защото в момента отговорността е разпределена между множество индивидуални играчи. А, мисля, че като водим тази дискусия, всички мислим за полета МХ-17, в който загинаха толкова много хора. Искам да попитам кой в крайна сметка е отговорен за тази катастрофа. А, има ли някой, който ще плати обещетение? Има огромен брой а, а, отговорни. В крайна сметка а, отговорността се носи от а, капитана на полета. Той отговаря обаче единствено за това, което той знае. Той зависи от информацията, която му се а, подава. Дали Украина не му е подала информацията? а, дали отговорността не трябва да се сподели и от Украина. Путин е отговорен, каза някой в залата. Да, и Путин е отговорен. А, а, и аз носи друга част от а, отговорността, защото това е организация, която отговаря за сигурността на въздушното пространство над Европа. Имаме един твърде голям брой от инстанции, които носят отговорността. Господин Бодуин, аз знам, че ние сме много добре поставени, стоим много добре. Има много служби, които се занимават с безопасността на въздушното пространство. В крайна сметка, последната отговорност се носи от капитана на полета, който обаче трябва да получи цялата информация, която му е, е, е необходима. А, не ставаше дума в Украина за терористичен акт, също така никога никой не знае кой е изстрелял ракетата. Изобщо има много рискове, на които изобщо не можем да влияем. И се питам също така, защо работната група в ИКАО за рисковата в гражданската авиация е създадена чак сега? Нямаше нещо подобно до този момент. Мислех се, че такава група съществува отдавна. И последен въпрос, доколко а, вие имате достъп до информацията на тайните служби. Тайните служби, разузнавателните служби знаят повече или би трябвало да знаят повече а, и то преди, е, те получават тази информация преди е, официалните органи служба на Европейския е, съюз. Може би с на такава информация ще увеличи сигурността. Майя Килинен загуе. Благодаря, господин председател, уважаеми експерти, уважаеми колеги. Злополуките са винаги много тъжни събития и не можем да, спести, да спасим живот след като се е случило нещастието, което би било идеалния вариант, ако можем да се върнем и да направим нещата така, както е трябвало да бъдат направени. И след това, което чухме, не съм убедена, че с тази информация можем да кажем на пътниците, на гражданите е, и семействата на пътниците, че въздухоплаването се извършва безопасно, така че как конкретно можем да гарантираме, че няма да преживеем нещо подобно в бъдеще и да гарантираме, че пътниците ще бъдат в безопасност и да направим така, че да не летим в зони, които не са сигурни. За това е, са ни необходими конкретни действия, които също така ще убедят хората, че международният въздушен трафик е безопасен. Много е тъжно да се провеждат постфактум подобни дискусии, защото никой не може да каже, че не сме имали техническите средства, машините, които да ни помогнат да се справим с тази ситуация. Но дали няма дублиране на тези дейности, твърде много оператори. Много е трудно да се поеме истинската отговорност при подобни ситуации. Пътниците настояват за конкретни действия и за гаранции. Именно това трябва да направим. Карима, дали има думата? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисията за провеждането на този обмен на мнение. Защо? Защото днес нашата цел е да се загрижим и да направим така това да не се повтори никога. Самолет на малазийските линии трябва да бъде гаранция, че подобно нещо няма да се случи в бъдеще. Много внимателно слушах. Първия въпрос, който искам да задам. Как е възможно с, с събитията, които се случват в Украина, как да не се предвиди опасността от подобно нещо да се случи, като се има предвид, че това е конфликтна зона. Втория въпрос, защо Украина и Русия не са а, създали, не са подали сигнал. А ако са го направили, каква информация са дали? Има много действащи лица, както казаха колегите за гражданското въздухоплаване, а, гражданските власти. Всички тези фактори достатъчно ли бдителни бяха и днес трябва ли да се подчертае, че държавите членки всъщност в днешния момент в крайна сметка имат отговорността да оценят опасността. Следователно задавам въпроса за отговорността, защото това е истински въпрос. Кой е отговорен? Не трябва да говорим за цяла, отговорността по цялата верига. И въпроса за санкциите също така е важно. Как може да се оценят санкциите, така че това да не се случи? Според мен най-важният въпрос е какви са проектите, които по които ще се работи след тази катастрофа. Защото вие Надявам се, ще а, направите нещо. Аз съм юристка по образование, но аз искам да а, запитам какво ще направите за тази централизация в а, тази сфера? Какво ще направите? Трябва ли да се а, стигне до заключение, че трябва да се сключи договор между държавите членки а, или всъщност как ще се направи това са 44 държави членки или ще дадете мандат на комисията или на някаква агенция, която да се занимае с тези въпроси. Това не са предложения, това са въпроси. Но искам да запитам, обмислихте ли тези конкретни предложения, защото въпросът е дали да се засили мисията на ЕСА, дали да се разшири мисията и дали това е необходимо. Аз лично не мисля а, така. Но какво да се направи, какво трябва да се направи, какви са конкретните стъпки, за да се проведе конкретна дискусия по въпроса? Благодаря сега, господин Лундгрен. Ролята на музийските авиолини МХ-17 се на 7 юли в района на Донецк. Първоначалната информация беше, че катастрофата, е, е, причината за нея е била е, изстреляна ракета. А, бяха разпространени обаче и снимки на самолет летящ близо до МХ-17. Ние все още нищо не знаем за информацията от черната да този полет. Предоставянето на тази информация отнема вече твърде много време. Сме загрижени за безопасността на пътниците в Европа нашата цел действително е безопасността на пътници, но как ще се здобием с е, необходимата ни е, информация? Украинското бюро за е, разследване поиска от е, ИАСа, който да участва в разследването на 31 юли. Такъв експерт беше изпратен в Украина, за да подкрепи усилията по разследването. Първи въпрос. Защо а, а, и аз просто подкрепя, вместо да участва в разследващия екип, както участват Германия, Франция, Съединените щати, Индонезия и други държави. Четем също така, че и е ЯСА преди катастрофата не е получила никаква информация за ограничение в полетите на украинското въздушно пространство. Защо и аз чака да получи информация, без да бъде проактивна, знаеки, че в Украина а, има а, конфликт. Защо аз не сравнява ситуацията в различните държави? Ние знаем, че е, изискванията на ИАС е, за е, продуктите, използване във въздухоплаването на Европа, са много високи. А какво става по отношение на продуктите, произведени от други компании? Ние знаем, че ИАС разпространява информация за сигурността чрез един специален бюлетин за сигурността. Четвърти въпрос какво става с пътниците? По какъв начин те получават информация за безопасността на маршрута, по който ще минат? И пети въпрос какво става с истинския контрол на безопасността, сигурността на а, пътниците? И аз ли трябва да го поеме или пък а, страните членки, за да не се налагаме европейските граждани да плащат допълнителни пари? Председателя, преди да дам думата на останалите, ще дам думата на нашите панелисти да отговорят на поставените им въпроси в същия ред. Господин Бренер, заповядайте. Благодаря. Благодаря за зададените въпроси и за направените изказвания. Що се отнася до единното европейско небе, оттам ще започна – единното европейско небе и по-нататъчното му развитие. Обедени сме, че ще продължим да постигаме напредък по този проект, като оптимизираме разработването на маршрути. И това, както бе и препоръчено от Европейския парламент, ще бъде задача на менеджера, мрежовия е, менеджер ще продължим по-нататък да работим така, както препоръчва парламентът, въпреки че имаме постижения и до тук. И ще очакваме за бъдеще подкрепата на парламента за по-нататъчна оптимизацията и че да се избягва фрагментацията. По въпроса защо Планът за полета на МХ-617 е бил одобрен от Евроконтрол. Ние проверяваме е, всички планове е, във връзка с Европа, от Европа, за Европа, през Европа, за това дали отговарят е, на публикуваните съобщения и налична информация. Салваторе обясни, че се ръководим от съобщенията, но там за това дали пространствата са отворени, затворени, ограничени. А, това пространство на това полетно ниво не е било затворено. Под въпросното ниво маршрутите за Украина са били закрити, но на полетното ниво и над него са били от... пространството е било открито. И е, информацията за тази част от въздушното пространство е била прозрачна и споделена с всички. Това, което не е било споделено е, е че има известна информация на, за отделни държави членки. Те са се снабдили с нея за това дали следва или не следва да се лети над конкретното пространство, но не са я споделили с останалите. Е, те е, могат да получат такава информация чрез е, отделни споразумения с трети страни, но ние нямаме достъп до тази информация системно. И за това въпросът е да се знае какво са мислили компетентните украински органи, когато са затворили въздушното си пространство за полети под нивото, на което е минал самолета, под височината на самолета. Е, тук е, вече работната група на ИКАО ще трябва да потърси допълнителна информация, да извърши анализ и да направи съответните заключения, като ние ще споделим информацията, когато стигнем до съответните изводи. Що се отнася до обмена на информация, да, държавите членки, които разполагат с някаква информация, трябва да я споделят. Ние бихме желали нашия мрежов менеджер да получава цялата фонова информация, от която изхождат компетентните органи, когато вземат едно или друго решение, за да може да взема последователни и логични решения. би било жалко, ако случилото се е, СМХ-17, тази трагедия, е, не послужи за ограничаване, за недопускане на подобни инциденти в бъдеще. И за тази цел споделянето на фоновата информация също е, е от основно значение. Ние получаваме и много военна разузнавателна информация, но не, систем, но не системно. И Разбира се, тази информация не е достъпна публично, доколкото е много деликатна. Но е, държавите членки да бъдат задължени определени разузнавателни данни да споделят с Евроконтрол е следващата стъпка, която обсъждаме в момента. Сега господин Салваторе Шакитано. Благодаря, господин председател. Ще се спра на някои от въпросите, които бяха поставени от членовете на комисията. Първо, искам да кажа, че гражданското въздухоплаване е международно явление по определение. Това е дейност, която не се ограничава до една държава или до един регион. Тя е световна дейност, е, всички полети са взаимосвързани. И затова всяка инициатива, която се предприема в гражданското въздухоплаване, трябва задължително да бъде съгласувана е, с системата на ИКАО този смисъл трябва да се подчертае, че ИКАО реагира на е, случилото се с МХ-17. Може да се говори и допълнително какво направиха те. Е, важно е обаче инициативите да не се предприемат на регионално равнище, защото това може само да доведе до повече проблеми за европейския транспорт. Това, което направи ИКАО, бе да създаде специална работна група, за да анализира слабостите в системата, в системата на обмен на информация. Надявам се от моето изложение да е станало ясно какви са основните задължения на държавите членки. Но господин Матю Болдуин пък засегна въпроса за това, че някои държави членки не могат да изпълняват своите задължения понякога. Някой път това се дължи на липсата на информация. Друг път се, се дължи на погрешната преценка на информацията, която е поступила. Така че един от най-важните въпроси, с които се зае ИКАО, бе създаването на платформата. Задълженията ще останат без промяна. Там изменения няма да се внасят. Нека ви кажа, че съветът на ИКАО неодавна предложи известни изменения в конвенцията от Чикаго, но това ще бъде дълъг процес. Ние предприехме, т.е. ИКАО предприе мерки независими от изменението на конвенцията. Е, отговорността остава поверена на държавите членки, но ако има информация, с оглед на която е, държавите членки трябва да вземат решение или постъпи информация от, например, разузнавателен източник, тази информация чрез платформата задължително ще се споделя е, на световно ниво. Това е една от основните цели на специалната работна група, създадена от ИКАО. И предложение в този смисъл ще се чака до края на октомври месец. Предложение за създаването на платформа за еднообразен обмен на информация. Вторият въпрос, който бих желал да коментирам е този за информацията, която получават пътниците. Мисля, че най-важното послание, което трябва да излъчва системата е, че тя самата е безопасна. През 2013 година е имало 3 милиарда и 300 милиона пътници в цял свят. Като през тази година а, сме били свидетели на най-нисък възможен брой а, инциденти в целия свят и в Европа. В сравнение с всички останали години, през които е имало гражданско въздухоплаване. Е, според мен, е, ние можем да всяваме у пътниците е, съмнение за това дали маршрута по който ще минат е безопасен или не е безопасен. Това смятам, че може да ги тласне към приемането на погрешни е, решения. За това е, смятам, че на пътниците е достатъчно да се внуши това послание, че системата като цяло е безопасна. Искам да се спра и на още един коментар, свързан с с координацията в Европа. За това дали има голям брой органи и дали това има отношение към последния инцидент, към последната злополука. Европа е, е много сложна структура, всичко това знаем, но Информацията, която си обменят европейските органи е много ясна, тя тече по ясни канали и това няма нищо общо с последната злополука. Благодаря. С това изчерпвам коментарите си, господин председател. Äh, Благодаря. Сега Джанкарло. Благодаря, господин председател. Макар, че нямаше конкретни а, въпроси зададени по ИАТ, искам просто да засегна въпроса за фрагментираната информация и дублирането на информация. За съжаление, тези две явления не са приятели на безопасността. Един от Европейско небе е един от проектите, който може да направи системата, която е много безопасна, както каза колегата Салваторе още по-безопасна, защото ще се избегне ненужното дублиране, ще позволи по-добрия поток на информацията, така че ние подкрепяме този проект и се надяваме, че този парламент заедно с другите законодателни органи в Европа ще може да придвижи този проект достатъчно бързо, за да можем да пожънем ползите от него. Втория въпрос е за причините за злополуката и отново беше напомнено, че тече официално разследване под ръководството на е, Националната комисия за безопасност на, въздушни, на въздушни транспорт на Холандия. Тук не, е, не, не хвърляме вини. Е, идеята е да се разберат причините за нещастието. Знаем всички, че това разследване, на това разследване се пречи поради ограничения достъп до мястото на злополуката. Трябва да се намерят причините и да се предотврати подобно нещо да се случи в бъдеще. Трябва да има ясна представа за динамиката на случилото се, и, е, да, за да се види какво е се е случило и да не стане, а, и то да не се случи об, а, също. Патрик има думата. Благодаря, господин председател. Това е много сложна тема и едно от нещата, които бяха казани и на които трябва да настояваме, свързано с това, че наистина държавите са отговорни за това да осигурят безопасността в собственото си въздушно пространство и да информират авиолиниите да споделят информацията за опасности във въздушното пространство, ако е необходимо дори да, закри... да затворят въздушното си пространство. Понякога обаче държавите може да не оценяват риска по един и същи начин. Просто да кажа, да цитирам един пример, то го има в брифинга. В случая с Украина през април чрез присъединяването на Крим от страна на Русия, в крайна сметка Русия каза, издаде уведомление, че от тук нататък Крим е руско въздушно пространство, докато Украина твърди, че е тяхно въздушно пространство. И следователно имаше риск, ако самолет влиза в тази зона, да не знае кое РВД, е, от кое РВД е да получи информацията. Ние изпратихме писмо до двете държави, казвахме, че е, това е изключително трудно и казахме на РВД-тата да не се лети на тази зона. Въздушния контрол закри това въздушно пространство, издаде бюлетина за безопасността. Това, което искам да кажа е, че ЕАС един или два месеца по-късно получи писмо от граждански авиация на Украина, че може да се открият някои маршрути, но ние преценихме, че все още не е достатъчно безопасно и държим на своите препоръки да не се минава от там. Основното ключът е информация, споделяне на информация и кодифициране на тази информация. Ние познаваме а, ситуацията, ние знаехме, че украинската оценка не е най-безопасна в конкретния случай. През последните седмици на няколко пъти в Сирия, Либия, Афганистан, Ирак имаше съобщения, но не от съответните държави, а от Американската агенция имаше забрана да не се лети в, в тези зони. Виждате сложността на проблема. В крайна сметка това, което според мен е необходимо е по-добро, по-добра обмяна на информация на европейско равнище, но и на глобално равнище, като знаем, че в ИКАО като държави членки фигурират Русия, Ирак, Афганистан, Афганистан. Това е междуправителствена организация, в която трябва да се вземат единодушни решения. Т.е. има ограничения, свързани с подобна среда. Но аз лично смятам, че в Европа може да се създаде начин за обмяна на информация и също така за кодифициране и квалифициране на информация. Аз искам да ви покаже с тези примери, че информацията не е достатъчна, тя трябва да бъде квалифицирана и това може да е по- трудно. А, имаше въпроси за това, че има твърде много фактори а, и твърде много играчи с а, твърде много роли. Да, наистина има твърде много играчи, значи 28 държави, членки на Европейския съюз с, с съответните им организации. Това вече е сложно, но както Салваторе каза, правилата са доста ясни. Това, което може да бъде подобрено, са потоците на информация между различните играчи, образно казано. Имаше едно предложение за безопасността, а именно за хармонизиране на законодателната рамка за безопасността и това е решение по посока на по-доброто споделяне на информацията. Имаше и въпрос за интерференциите на радарните системи. Да, наистина Имаше известна интерференция на радарните системи, но това изобщо не беше свързано с, с територията на Украина. Беше в началото на юни и аз не мисля, че тези две неща трябва да се свързват. От гледна точка на нашата роля за, а, в а, разследването на злополуки. Това е добре уредено в европейското законодателство. Изпращат се разследващи органи, свързани с авиопромишлеността, авиостроителите. В този конкретен случай това беше разследващ орган на Нидерландия. Разбира се, не, нямаме право да а, споделяме информация, ако а, това не е авторизирано от холандската холандските органи, не можем да споделяме нищо за, информация, за разследването. Но от гледна точка на решения, не чак толкова трудно. Не трябва да изграждаме системи за много милиони евро, за да може по-добре да се обмени информацията между действащите лица. Въпросът се свежда до това да се намерят хората и институциите, които могат да обменят поверителна и неповерителна информация, до каква степен да се стигне, каква е степента на ангажираността на военното разузнаване е в тези случаи. започнахме обсъждане с военни органи на Европейския съюз по тази тема. Според нас е необходима и подкрепата на европейските институции, за да се споделя информацията. И аз съм сигурен, че Евроконтрол, ЕАСА и другите институции ще работят в сътрудничество за постигане на по-добра обмяна на информация. Сега ще веднъж господин Балдуин. Благодаря ви, господин председател. Наистина много интересна дискусия. Благодаря на всички за въпросите. Чух много призиви за идентифициране на тези, които носят отговорност. Ще заявя съвсем ясно, че основната отговорност за този ужасен а, инцидент, случва се заради удар с а, ракета, а, Нещата стоят последния начин. вице президента Калас веднага каза, че отговорните за този инцидент веднага трябва да бъдат привлечени под а, а, отговорност. Причинителя на инцидента беше ракета. Това е факт. Мисля, че поемането на отговорност в по-широк смисъл изглежда последния начин. Ние, властите, които сме представени тук, трябва да реагираме бързо, трябва да огледаме какво и как е, е, вършим, за да направим така, че отговорностите да бъдат ясно разпределени, системите да работят по възможно най-добрия е, начин и да бъдем на възможно най-високо ниво. Споделям това, което казах колегите, че ролите и отговорностите са ясно разпределени, но ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да подобрим обмена на информация ние трябва да сме готови да огледаме специфичните отговорности и да, адапти, и да ги адаптираме към настоящата ситуация, за да могат да се а, елиминират евентуалните рискове, да се направи така, че подобен инцидент да не се случва а, никого. Па, па, повече. Е, всички представени тук е, е, служби са представени в работната група на ИКАО и тази работна група мисли по въпроса как, как можем да подобрим нещата. Призовавам всички да настояват да им дадем отговори но да, да не се подават на всички конспиративни теории, които се вихрят в интернет два а, вида информация. Първо, относно Хуанския борт за сигурност. А, продължава да бъде проблем достъпа до мястото на инцидента. Хуанската а, група а, помоли да се включи Обединеното кралство в разследването на инцидента. Холандския борт за, за, за сигурност ще излезе през следващите седмици с предварителен а, доклад. Връщайки се още веднъж на въпроса за отговорността, ще кажа, че холандската държава вече започна процедура, наказателна процедура И последно, много от вас направиха връзката с единното европейско небе. Ние сме благодарни за подкрепата, която ни оказва парламента за този проект. И би могло да се каже, че ако имаме един европейско небе, ще избегнем такива е, рискове. Сега този инцидент се случи извън границата на единото европейско е, небе, така че единото европейско небе нямаше да може да претвърди подобен риск, подобен инцидент. Но нека да продължим да поддържаме натиска върху проекта за един европейско небе. Има и други причини, поради което трябва да, да, да го а, направим. Благодаря ви много. Преди да дам думата на останалите колеги, остана ли някой въпрос без, без отговор? И ако да, господин Ван Дален, съвсем накратко. Благодаря, че ми давате да думата още веднъж, защото искам да направя едно процедурно изказване. Аз зададох един точен а, въпрос, един конкретен въпрос. Аз поопитах а, как става така, че някои авиокомпании, например British Airways, е, не летяха на този регион от 14 е, юни. Вярно ли е, че това е била така? Може да не може да ми отговорите, защото тъкат следствени действия, но кажете ми, че това е така, но това е въпрос. Някои авиокомпании имаха по-добра информация, отколкото други. За това тези авиокомпании не летяха над Украин. Не получиха отговор на този въпрос господин Хертунг. Казаха се много неща, които бяха много интересни. Аз зададох пет въпроса, няма да ги повтарям всички, но един въпрос е много важен за мен и то остана без отговор. Аз попитах дали е вярно, че в началото на юли е имало смущение в безопасността над е, източните Алпи и дали това евентуално е било причина за това самолета МХ-17 да бъде невидим за а, е, а, е, радарите и, и дали не е била информирана а, службата за сигурност. Питам за това, защото този външен източник на смущение, според някои източници, е дошла от е, учения на НАТО в Унгария. По време на тези е, учения са били изключени редица транспондери е, в Унгария. Смятам, че е много важно това да се знае, за да се подготвим по-добре за в бъдеще. Господин Маринеско още веднъж. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за отговорите. Искам да повторя въпроса си обаче. Говорих за работна група, за оценяването на обмена на информация и също, както каза господин Ки, това е много важен аспект на обмяната на информацията. Искам пряко да задам въпрос на комисията. Имате ли намерение да направите нещо в близкото бъдеще? Оценка на онова, което се случи. Предложение е да се промени нещо в европейското законодателство. И сега последно, наистина последно, Гизина Майснер. И аз съвсем накратко, аз питах за тайните служби, за това дали получавате информация от тях. Господин Бренер спомена военна информация, но това не е същото като информация от тайните служби. Получавате ли информация от тайните служби? Това е въпроса, който искам да повторя. Господин Ван Дален, ще отговорите ли? Е, ще отговоря и някой на въпроса на господин Ван Дален. Thank you, Mr. Chairman. Uh, благодаря, господин председател. Може би мога да добавя едно-две изречения към това, което каза Патрик Ки. Първо можем да кажем, че имало радарни интерференции в редица сфери, не само в Австрия, в други държави. Това беше в началото на юни, 5 и 10 юни, но това не би трябвало да бъде свързано с злополугата с малайзийския самолет технически е, разследваме това, което се е случило, защо е имало провали с радарната система, е, има редица организации, които са наблюдавали това. Това са доставчиците на услуги в Австрия и в е, няколко съседни страни, които разследват какво се е случило това техническо разследване, което все още продължава. Още в самото начало имахме а, съмнение, че е свързано с някакви военни учения. До този момент това не е потвърдено. Продължаваме да разследваме в сътрудничество с ЕАСА е, какво се е случило. Нищо общо няма с МХ-70 става дума за съвсем различни дати. По въпрос за British Airways, както ви показах, винаги има възмож... различни възможности да се пътува от точка А до точка Б. British Airways е пътувал по друг маршрут, така както беше посочено от украинските власти по това време в Европа. Има 30 000 полета дневно всеки от тях, както посочи колегата Болни, винаги има някаква причина да се избере един или друг маршрут. Причината, поради която е избран един или друг маршрут, не е известна на другите участници в движението. Може да бъде по, поради забавяне на полета или е, други въпроси. Военният аспект е много деликатен въпрос, както вече посочих. Е, тази информация само частично се споделя или се използва. Ако искаме да подобрим ситуацията, глобално и ако искаме да, да направим още една стъпка, а, това ще бъде стъпка в правилната посока, както казаха и колеги. Сега минаваме към останалите. Ето това са желащи да се изкажат. Кой иска да бъде включен в списъка? по три минути на всеки. Започвам с господин Бах. Госпожа Бах, извинявайте. Oh, Благодаря, господин председател. Аз ли бях следващата? Извинявайте. Господин Бах казва първо дамите, госпожа Фостер всъщност. Да, можем да обсъждаме и половин час кой започва да говори. Хайде, моля ви. Извинявайте, благодаря ви, господин председателю. Мисля, че ние трябва да благодарим на колегите, които дойдоха от различните агенции от комисията също. Не е малко да очертая по-красноречиво последиците от такива терористични действия, както го направи Пите Ван Дален. И наистина говорим за последиците. Искам да се върнем малко назад. Много от вас знаят, че аз голяма част от живота си съм прекарала на 35 000 футове с очина е, когато сте в самолета, не знаете над какви зони летите, защото не е ваша работа. Е, е, за мен въздушният транспорт продължава да бъде най-безопасният транспорт. Аз си спомням Локърби, Боинг 747, който беше поставил а, нещо в багажното отделение и знам сега, че се разглеждат а, последиците на терористичните нападения. Ние се опитваме, разбира се, да решаваме тези проблеми чрез законодателството, за да може да се подобри проверката на багажа, но имахме и 11 септември. И това разглед... И това не бяхме предвидили, че може да има самоубийци. А, и а, това доведе до повишаването на мерките за сигурност в полетищата. Това беше голяма цена, висока цена, която платихме. И дойде и този случай. Никой не можеше да го предвиди а, това, което се случи с граждански полез не толкова отдавна. Мисля, че войната е изцяло на руската администрация няма да хвърляме оби, обвинения но според мен нещата стоят така. Аз не смятам, че, се направ... че е направена грешка за а, планирания полет. А, а, защото се правят проучвания, не само Malaysian Airlines летяли, Virgin, KLM също. Искам само да а, насоча вниманието за това какво искаме да извлечем като полза от това изслушване. И аз се надявам, че нашата комисия и парламента ще подкрепи всичко свързано с комуникациите. Ние зависим много на, от разузнаване, контраразузнаване. Ако вие казвате, че може да се постигне подобрение, вие ще имате нашата подкрепа. Каквото и да се направи, трябва да се направи на международно равнище. Приключвам, господин председателю. Не смятам, че това е въпрос само на Европейския съюз, защото трябва да се постигне споразумение в целия свят какво да направим. И последното нещо, което искам да направя, да кажа е, че ние имам, а, а, говорим за единно европейско небе, говорим за Сезар. Всички трябва да работим заедно, не а, отдел, по-отделно. Сезар е технологията земя, въздух, въздух, земя, е, която ще подобри безопасността, разузнаването и така нататък. Това бяха няколко неща. Мисля, че беше много полезно. Искам отново да благодаря на експертите, които дойдоха и обясниха тяхната роля. Един благодаря и за сътрудничеството. Господин господин Бах. Благодаря, господин председател. Мога да се присъединя към това, което каза госпожа Фостър, това, което предложи тя, би, би помогнало много. Имам три конкретни въпроса. Първо, по какъв начин е, ще процедираме с бъдещи конфликтни региони? Многократно беше споменато, е, че информацията постъпва от от страните членки, но от държавите, в които има конфликти, обикновено не постъпва достоверна информация. Имам предвид не само Украина, а и другите държави, в които има конфликти. Кой за в бъдеще е, ще взима решение по отношение на тази информация. Второ, един въпрос във връзка с оценката на риска. В началото беше показан един слайд, от който стана ясно, че ако риска може да бъде прият, тогава се лети на даден регион. Какво означава приемлив риск? Това, което за мен е приемливо, за други може би е, не е. И е, аз се опасявам, че при оценката на риска се вземат предвид и економически а, аспекти и Третия ми въпрос е следния. Вие казахте, че вие излизате с препоръки. Колко обвързващи са такива а, а, препоръки? Една препоръка, според мен, а, не е забрана. Когато излизате с препоръки, те спазват ли се на 100% или до, до каква степен а, операторите се придържат към това, което препоръчвате? Господин Пирински. Thank you, chairman. Благодаря, господин председател. Господин председателю, смятам, че тази дискусия трябва да обърне внимание на един основен въпрос. Казано бе, че отговорността за безопасността във въздухоплаването се носи от отделните държави – Същевременно, чуваме настоятелни призиви да се работи по-нататък по инициативата Единно европейско небе 2+, което явно предполага по-голяма централизация и може би дори очакване, че на европейско равнище, на равнище единно европейско ниво може да се постигне по-висока степен на сигурност във въздухоплаването. Искам да приканя господин Болдман и всички останали присъстващи да помислят дали не е редно отново по-внимателно да се вгледаме в предложенията – свързани с инициативата 2+, доколкото разбирам. Те са свързани с по-голяма хармонизация и е, с нови правомощия за ЕАСА. Като че ли отношението на комисията е по-скоро като към техническа е, работа. Тя представя тази инициатива като стремеж за недопускане на дублиране, по-голяма хармонизация, по-голямо техническо съответствие. Но в светлината на това, за което си говорим, изначалната безопасност, може би трябва да помислим допълнително. Например, е, беше споменато, че функциите на РВД трябва да бъдат отделени и разделени на две части – оперативна и подпомагаща. Като подпомагащата ще бъде свързана с подпомагане на въздухоплаването. Беше споменато и подпомагане на мрежата, върху която се крепи функционирането на единното европейско небе. Това, за което говоря, господин председателю, е, че може би ще е необходимо на водещо място да изведем категорично безопасността. И тя да има такова водещо място пред всички останали съображения, например економическа ефективност, рационализация и други подобни. Те също са основателни, но явно за момента се отразяват върху безопасността, поради това, че отделната държава членка носи отговорност за нея. Нещо, което подчерта господин Сиакитано. Би трябвало да бъде по-високо качеството на споделянето на информация и трябва да се определи къде има недостатъци в отделните държави членки, да се види къде трябва да се работи допълнително, но без това да става за сметка на безопасността. Благодаря. Well, I just wanted to... Следващият оратор. Първо искам да се присъединя към коментарите и въпросите на координаторите. Доста от нашите въпроси не получиха отговори, и искам отново да се спра на част от тях по-настойчиво. В крайна сметка не е кой знае колко полезно да чуете, че отговорността за инцидента с МХ-17 носят бунтовниците, защото има проблеми с отговорността и има някакви нарушения на Чикагската конвенция поради това, че отделни държави не са изпълнили задълженията си. Знаят какво става, знаят какво се е случило и не желаят да допуснат разследването. Не може само да се каже бунтовниците отговарят. Тези ракети с дългосрочен, дъл, далекобоен обхват, които се намират в ръцете на бунтовниците, също поставят въпроси. По отношение на British Airways, Говорили ли сте с висшето ръководство на British Airways? Питали ли сте го защо са решили три дни преди инцидента да не минават вече по този маршрут? Както казах, има отговорност на висши ръководители. Добре е да си говорите вие с нас, обаче аз не мисля, че получихме отговор на тези въпроси. На второ място искам да засегна проблема за технологията. Каква отделна Независима технология или технологична система би могла да помогне на Европейския съюз да разполага с независима информация. Например, сателитните проекти, така че да не разчитаме толкова на информация от гражданските и от военните органи. Това е вторият ни въпрос. И трето, мисля, че не е удовлетворително това, което чухме за информацията за пътниците. Да, те не трябва да бъдат безпокоени излишно, но защо да не знаят конкретна информация за конкретни полети? Както казва комисията, биха могли да се внесат промени в случай на неотложна необходимост, но защо да не се дава информация за тази неотложна необходимост на хората? Още веднъж искам е, да изразя нашите съболезнования на всички пострадали от е, ужасната злополука с МХ-17. Много хора бяха засегнати. Благодаря, госпожа Дели. Господин Дели. Sí, gracias, presidente. Okay. thank you, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател. Бихме могли да чуем за процедурите, които се използват за безопасността на полетите, за споделяне на информацията и чухме много неща в предишната част на изслушването и стана повече от очевидно, че има сериозни проблеми свързани с прилагането на тези механизми особено в случая с трагичното събитие, свързано с малайзийски самолет. Естествено, стрелецът също трябва да бъде застрелян, в смисъл, че трябва да бъде изправен пред правосъдието както правилно беше казано от представителя на комисията, но мисля, че се поставя въпроса и за отговорността на държавите членки на тези международни информации, които предоставят, организации, които предоставят информацията. Международните организации обикновено имат свои вътрешни правила и процедури и ако не са напълно в състояние да изпълнят задълженията си, които проистичат от тяхното членство. Вече беше споменато тук, че има въпрос за, че се постави въпроса за надежността на информацията, която се подава от държавите членки, защото те могат да имат някакви проблеми или да бъдат част от кризисна зона в момента. Бих желал да чуя малко повече за вътрешните механизми, които се прилагат в тези случаи, когато държави членки не изпълняват или може би не изпълняват задълженията си така както би трябвало да правят това или може би тяхната информация не е толкова надежна колкото изглежда и така бих желала да чуя малко информация за това. И в този материал, който получихме по електронната поща от ЕАС, на трета страница се казва, че на 1 юли въздухоплавателните служби на Украина са изпратили първото уведомление, първи едно тема а второто е било много по-късно, на 17 юли. Единственият ми е въпрос е какво се е случило между първото уведомление и къде се крие проблема за това, че това уведомление не е било получено. Благодаря, господин председателя, благодаря на всички експерти, които дойдоха. Мисля, че целта на нашата на нашето заседание тук, е, че ние а, е, трябва да окажем, да предоставим нашата добра политическа воля на експертите. Има някои нови предложения, които са много професионални и те трябва да получат политическа подкрепа. И очевидно е, че ние не само а, оценяваме понятието конфликтна зона. Според нас това е нов вид конфликтна зона. А, защото, както казва Русия, това е комбинирана война. Ако може да се лети над Сирия, има има места, където може да се лети и над Афганистан, и над Ирак. Но от, от гледна точка на сигурност има в места, където не може да се лети. А защо да се изключи източна Украина? Има нов подход на руската администрация. Те казва, държавата членка е отговорна за катастрофата. Е, значи това е една нова концепция на Русия за бъдещето и трябва да вземем има а, това предвид. А, те крият информация, че те предоставят на тъй наречените бунтовници нови ракети. Когато ще а, приключи а, разследването на холандските власти, а, ще а, трябва да се вземе отношение, защото не става дума само за а, отговорността на човека, който е натиснал копчето на ракетата, но, хората, но и на хората, които са позволили тези ракети да влязат в ръцете на този човек. Е, и втория етап а, а, Втория проблем е, че а, холандците, които са толкова ангажирани, ще загубят доверието си към политическите институции. Искам само да кажа още няколко думи. Много е важно това, което се случва в а, мястото на злополуката и трябва да се каже, че а, всички власти, които а, могат да, да, които трябва да участват, би трябвало да получат разрешение. Трябва веднага да се даде достъп до разследващите органи. Ако не се дава такъв отпуск, очевидно, очевидно е за да се скрие нещо. А второто нещо е много трагично в една съвременна технологическа епоха и мисля, че трябва да се предвидят нови концептуални идеи. Също така полетите над Сибир, отново по Чикагската конвенция, руснаците събират пари за тези полети те а, не са въвели тези правила, но те могат да кажат, може да забраним прелитането над Сибир. има ли реакция на тези румън, руски претенции? Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които дойдоха при нас, за да ни предоставят цялата тази информация. Говорим за две много важни неща за отговорността и сигурността. По отношение на сигурността съм удовлетворен. Разбрах по какъв начин и какви мерки се вземат. Не е ясно обаче как може да бъде поета пълна отговорност за нещата. А, винаги се казва, че първата жертва на един военен конфликт е истината. А, отговорен за инцидента е всъщност човека, който е изстрелял а, ракетата. Но въпросът е а, на кого това е донесло нещо. А, другия въпрос е кой най-много е пострадал. Очевидно, това са хората, които а, загинаха. И може би също трябва да се каже, че големия потрепевш е и а, авиокомпанията, която трябва да понесе последствията от една трагедия, за която самата авиолиния не носи цялата отговорност. Със сигурност предстоят още много дискусии, ще се кажат още много неща. Особено ако потърсим отговорницата за виновницата за инцидента на най-високо равнище. Търсим кой е отговорен за конфликта. Това е едната страна на нещата. Другата страна на нещата обаче е, се състои в е, това, че и авиокомпанията трябва да понесе една част от е, отговорността. Близките роднините на загиналите са много, са много потърпевши. Но мисля, че в този случай е почти невъзможно да се определи кой носи отговорността. Обръщам се към а, комисията. А, Необходимо е да се направят прогнози за да могат всички застрахователни компании да изпълнят своята задача в кризисните региони, защото по този начин жертвите биват, потърпевшите биват двойно ощетени. От една страна от нещастието, което им се случва, от друга страна от това, че не могат да получат своите а, застраховки. Трябва обаче да си дадем сметка и за това колко е трудно да се определи кой носи отговорността и вината. Много е трудно да се определи колко голяма е щетата, която са понесли загиналите и техните е, роднини. Благодаря, господин председател. Аз много съм удовлетворена от детайлите, с които ни запознаха нашите експерти, но искам да кажа нещо по-различно за безопасността и другите рискове. Какво бихте казали за неодавнашното изригване на нов исландски вулкан? Е, извлечени ли са необходимите полуки от предишното изригване, при което беше спрян въздушния трафик? Много кратък въпрос. Благодаря. Аз самият имам въпрос. суверенитет А за мен стои и въпроса с националния е, суверенитет. Е, преди години а, Стана ясно, че европейското законодателство не се е, прилага е, от е, всички държави, защото те държат на своя суверенитет. Трябва да изработим обща позиция. Най-добре ще бъде тази позиция да въжи в световен мащаб, но поне за Европа нека да имаме такава а, позиция. Нека поне в Европа, в Европейския съюз да имаме обща позиция, която да гласи тук, тук може да се лети, тук не. А не едните да летят, а другите не. Разбира се, че има и економически аспекти, които се взимат предвид, защото обикалянето на даден район е иска повече керосин, струва повече е, е, пари. А, но когато не се лети на дадено въздушно пространство, държавата, на която е това въздушно пространство, губи приходи е, от а, е, а, е, такси а, и по този начин се изкривява а, а, конкуренцията. Затова аз мятам, че Европейския съюз трябва да има единна позиция и обоснована позиция, позиция, която да казва защо дадено въздушно пространство е несигурно. Обществеността трябва да бъде информирана за това, в момента а, закона е такъв, че всяка страна сама взима решение, но за мен въпросът има европейско измерение. Европа трябва да изработи един позиция и трябва да направим така, че и КАО да може да каже тук се лети, тук не се лети. Сега. А, заключителен а, тур, господин Бренер. Благодаря. Ще започна с въпроса за вулкана в Исландия. Естествено, ситуацията, когато изригна Ефяя Йокул, не беше никак приятна, но доста мерки са предприяти от тогава. Една от тях е създаването на Европейски център за координация в случай на авиационни кризи с цел бърз обмен на информация и на налични варианти за действие. Е, естествено, сега кризата не е с същия мащаб. През последните няколко седмици обаче е, този център е, работи. Той бе задействан и когато падна МХ-17. Смятаме, че е, наличните структури е, работят добре и междувременно е, въвеждаме все по-хармонизирани процедури за справяне с замърсяването от вулканична пепел във въздуха. Поради това няма да сме свидетели на същото, което стана преди няколко години. Няма да има такива проблеми, няма да има такова объркване, както тогава. Вече има процедури за оценка на риска и за справяне с вулканичната пепел, вулканичния прах в държавите членки. Ние сме готови по такъв начин да се справим с подобна криза, ако тя настъпи, че няма да има такива катастрофални последици, както миналия път. По въпроса за задълженията на държавите членки, задължението на държавите членки е да извършат оценка на риска е, за безопасността на въздушния трафик над е, своята територия, т.е. в своето е, въздушно пространство и ако има опасност за да съобщят това чрез системата за съобщение НОТАМ. Европейският съюз, т.е. държавите членки, 28 на брой, е, и парламентът смятат е, в момента е, да препоръчат в бъдеще държавите членки евентуално да бъдат и задължени да споделят тази информация. Защото само тогава организации като Евроконтрол и мрежовият ръководител, мрежовият менеджер могат да вземат адекватни решения решения. Първо трябва да преценим дали сме съгласни с заключенията или ако не сме съгласни, има ли място за дискусия с съответната държава членка. В момента ние не можем да предприемем нито едното, нито другото, тъй като информацията не се споделя задължително. Значи най-напред трябва да се реши дали задължително да се споделя информация между нас и как за Евроконтрол в работната група към ИКАО казват, че са готови винаги да споделят информация и ако ние имаме такава единност помежду си, тогава задължението за обмен на информация може постепенно да се наложи и в световен мащаб. Чрез добри примери можем да пласнем развитието в тази посока. Благодаря. Господин Салватори Шакитано е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Искам наистина сърдечно да ви благодаря защото само вие се справяте с правилното произношение на фамилното ми име. И това въжи въобще, включително и в средите на авиацията често ме бъркат. Защо British Airways са променили маршрута? Защо са спрели да летят по този маршрут? Пак бе зададен този въпрос. Пак опираме до това, че основна отговорност на е, държавата е да взема решение. Всяка държава членка, която разполага с информация, може да пусне съобщение, но там. Е, в е, този случай British Airways са получили препоръка на основата на военна или разузнавателна информация и са взели съответното решение. И за това тук си говорим за споделяне на тази информация в международните форуми, включително и КАО, така че и другите оператори да бъдат в състояние да приемат аналогични решения. Искам обаче да подчертая едно – е, прелитането над е, зона с конфликт предполага различна степен е, на риск. Разузнавателната информация винаги дава данни и за различните елементи в съответната зона, от които може да проистече риск. Когато има ситуация на конфликт, обаче Държавите членки не винаги са в състояние пълноценно да изпълняват задълженията си. Това е действителността. Естествено, необходимо е да има обмен на информация, за да се стигне до общо разбиране за ситуацията. И това е една от задачите на специалната работна група към ИКАО. Що се отнася до общата позиция на Европейския съюз. Да, това е нещо, което трябва да се постигне, обаче, пак казвам, гражданското въздухоплаване е международно явление, а МХ-17 бе полет на оператор извън Европа. И задължението за споделяне на информация за такива рискове наистина е нещо желателно, но всичко трябва да бъде поставено в глобален контекст. Два по-дребни коментара, ако мога така да се изразя, по отношение на достъпа до мястото на злополуката. Да, Чикагската конвенция и, задълж... и приложение 13 към нея създават задължение за запазване на доказателствата и задаване на достъп до мястото на злополуката за извършване на разследване. За съжаление, ситуацията, за която говорим, не може да се каже, че е била под контрола на някоя от страните по Чикагската конвенция. Зоната бе под контрола на бунтовниците и това създава големи проблеми при достъпа до мястото на злополуката. Транссибирските полети са важен въпрос. Какви могат да бъдат последиците? Първо, политически, естествено, но от авиационна гледна точка това ще бъде явно нарушение на Чикагската конвенция. В това отношение съществува ред е, за преодоляване на нарушенията на конвенцията, но този ред е доста продължителен. Е, член 84 от конвенцията се прилага, започва арбитраж и за съжаление тя не води до незабавни решения. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Джан Карло Буоно. You, uh, Благодаря, господин председател. Аз бих желал да откроя два въпроса. Първият е свързан с, с оценката на риска. Аз казах и в изложението си, че всякаква оценка на риска зависи от качеството на предоставената информация. Ако имаме надежна, точна информация, тогава може да имаме добра оценка на риска. В противен случай, ценността е в най-добри случаи ограничена. Искам да подчертая значението на това, което каза господин Ки, именно квалифицирането на информацията, отсяването на това, което се отнася, което е релевантно за безопасността на полета. Вие всички, вероятно, сте често пътуващи, вие е, имате е, система, с която може да проследявате полета си е, или е, разчитате е, на пилота да ви каже летим над еди къде си, прелитаме еди какво си. Но на стратегическо равнище ще има важни въпроси и важни проблеми, свързани с сигурността и безопасността, за да а, всъщност не бихме искали да облегчаваме живота на терористите повече отколкото това а, е а, в момента. Има а, промени на тактическо равнище. А, самолета получава разрешение, окончателното решение за полета, след като са затворени вратите. Понякога капитана трябва да избегне определени райони поради е, е, метеорологични причини. Е, това е тактическа оценка на риска, която се прави по време на самия полет, как се съобщава това предварително. Според мен не е възможно това. Патрик Ки. Имаше въпрос от господин Белх, струва ми се, за препоръките за безопасността и колко те са задължителни. Препоръката е препоръка, тя не е задължителна. А, ние пускаме пред, по, а, пуснахме препоръка да се спрат полетите на Телавив, която беше спазена от всички а, полети, с изключение на един. Препоръката не е задължителна, но тя принуждава онези, които а, не спазват тази препоръка, да направят е, допълнителна оценка на риски, да бъдат в състояние да посочат защо а, е, са взели съответното решение. Т.е. има една сила на тези препоръки. А, е, задаваха се въпросите за уведомленията, но тем, а, а, ние не получаваме тези нотеми. теми има хиляди е, такива уведомления, които се разменят е, всеки ден. Ние не сме оперативна система, но това, което трябва да гарантираме е, че когато един път на 3 месеца или на 6 месеца или един път годишно, тогава когато има уведомление, което а, води до закриване на въздушно пространство по причини а, свързани с сигурността, ЕАСА трябва да бъде уведомена. От гледна точка на това, кои авиакомпании а, решават да решат а, над кои а, райони ще прелитат. Да вземем примера с Афганистан. Знаем, че там е зона на война. Знаем, че ние летим редица години над Афганистан, но искам да се върна на това, което каза госпожа Фостер и господин Зия, че това а, са нови заплахи, пред които сме изправени и а, наистина трябва да преразгледаме дали а, прелитането над Афганистан сега е безопасно, а, като се има предвид, че терористите може да имат средствата, които бяха използвани в трагични инцидент в Украина. В случая с Афганистан, Съединените щати забраниха полети а, над Афганистан на своите въздушни оператори. Ние в ЕАСА прехвърлихме, предадохме тази информация на всички държави членки на всички превозвачи в Европа. Ние нямаме правомощия да забраним, нямаме разузнавателна информация, която да ни даде възможност да се каже да, наистина риска за безопасност е изключително висок в Афганистан, следователно ние правим много сериозна препоръка да се избягва въздушното пространство на Афганистан. Американците обаче забраниха всички полети над Афганистан. И а, за вас са обаче а, авиооператорите и държавите членки. Вие трябва да прецените дали е безопасно да се лети над Афганистан. Аз мисля, че това не е напълно удовлетворително. Трябва да се намери някакъв механизъм, по който да можем да квалифицираме подадената информация. Не смятам, че ние в Европа трябва да следваме сляпо всички решения, които се вземат от американците, но определено трябва да ги вземем предвид. И аз мисля, че трябва да имаме мнение за това как да изграждаме собственото си становище по тези проблеми. Благодаря, господин Балтия. Още веднъж ви благодаря за този много полезен дебат и допускам, че това няма да е последния дебат по тази тема. Господин председател, комисията е готова да продължи дебата. Няколко бързи отговора по някои въпроси отправени към комисията първо относно смущанията в радара в апета през юни. Аз Искам да заявя ясно, че е, комисията възложена и аз да разследва случая, макар че аз съм убеден, че е, тази причина, която посочихте, не е била причина за смущенията. Е, господин Маринеско, вие също задавахте въпрос на комисията. Вие не попитахте директно дали комисията е, е, ще е, предложи нови разпоредби в тази област. Три коментара имам да направя. Първо, е, искрено вярвам, че е, не бива да бързаме, защото ако бързо направим нова регулация, ще съжаляваме. Второ, днес на 3 септември не мога да ви информирам, че комисията работи по а, е, е, нови регулации. Просто, за съжаление, не мога да ви дам такава информация. Трето, а, някои нещата, които се казаха, засягат а, съществото на проблема, а именно а, достъпа ни до военна информация от а, първоисточника. Правен отговор на този проблем а, не е комисията да се намеси, това е юридически ще бъде а, невъзможно. Ние всички панелисти смятаме, че отговор на този проблем би бил обмяна на информация между а, а, страните членки и ако такава информация се обменя, това няма да доведе до изкривяване на конкуренцията и увеличаване на а, риска. А, ние трябва да сме готови да отидем и малко по-далеч. А, а именно трябва да сме готови да а, направим една общо европейска оценка на риска. Има вече някои структури за сътрудничество между а, военните разузнавателните а, служби. И тези платформи биха могли да допълнят усилията ни за съвместна оценка на риска. Имаме опит с оценката на риска от терористични актове и този опит би могъл да бъде пренесен и в полето на гражданската авиация и това да ни помогне да избегнем някои несигурни ситуации. Но аз а, не бих могла да кажа, че а, комисията ще поеме инициативата. това господин Пирински каза нещо а, а, много важно. Искам да ви обърна внимание на това, че комисията заедно с а, а, ЕАСА ще огледа регламента 206 и по този начин ще отговори на поставените от вас а, въпроси. Надявам се да съм отговорила на вашите е, въпроси и тези свързани с отговорността, а именно отговорността, криминалната отговорност, наказателната отговорност се носи от оня, който е дръпнал с посъка, натиснал е копчето за издаване на е, ракетата. Казвам го, защото според мен не се струва да непрекъснато да си напомняме, че ако лошите са твърдо решение да продължат да вършат злини, ние не винаги ще успяваме да ги е, спрем. Комисията и моите колеги не се е, опитваме да си измием ръцете и да се измъкнем. Вие също така задахте въпрос за е, е свързан с British е, Airways. Аз не знам някоя авиокомпания или група национални а, оператори да са били привилегировани в получаването на а, информация, но ще продължа да а, следя този въпрос. Вие Попитахте дали развитието на технологиите, на сателитната техника биха могли да бъдат източник на а, информация. Не знам, Галилео е, се използва за чисто граждански цели, но това е добър въпрос, по който може да се мисли за в бъдеще. Що се отнася до информацията за пътниците, аз вече казах, че знам, че този въпрос ще бъде много, много спорен. Господин Зилер госпожа Фостер много правилно казаха, че е, е, имаме работа с конфликти от е, нов е, тип. Аз не мога да ви предложа някакво магическо средство, което да, което да постави пътниците автоматично в една по-сигурна и безопасна е, ситуация. Комисията смята, че всяка заплаха от страна на руските власти да забърнят молите ще бъде неприемлива. Те няма, не смятам, че ще го направят, защото по този начин ще загубят изключително много пари. господин Деграндес. Вие направихте някои много интересни наблюдения за това, за собствените разследвания на комисията и за недостига на средства. Ще ви кажа още веднъж, че комисията няма никакви формални правомощи за разследване на инциденти. Мога съвсем ясно да кажа, че това е в прерогативите на страните членки. Ние чакам предварителния доклад ще се опитаме да получим този доклад някои отговори и да покажем, че рамката, която сме изработили преди години, е все още ефективна. Казах вече, че тече и разследване в рамките на наказателно производство. И накрая ще се присъединя към казаното от Франк Пенет с това, което правим по повод новия исландски вулкан. Във всеки случай ние сме готови с много по-добри процедури и много по-добро сътрудничество с органите, които работят в областта на въздухоплаването и с авиокомпаниите. Надявам се този път нещата да се развият по-добре, отколкото предния път. Извинявайте, господин председател, че отнех толкова много време. Благодаря ви. С това нашата дискусия по тази тежка тема приключи. Надявам се да си направим правилните изводи. Благодаря на всички докладчици, благодаря на всички колеги, които зададоха правилните въпроси. Някои въпроси останаха без отговор, но това не е края на дискусията. Тя продължава, защото имаме нужда от европейски и световни решения за подобни конфликти. Благодаря ви много. Продължаваме с, в 15 часа с министъра на туризма на Италия.